Моля ви да заемете местата си. Обявявам сесията на Европейския парламент, прекъсната на 12 декември, за възобновена. Протоколите и приетите текстове на заседанията от 12 декември са на ваше разположение. Има ли възражения или предложения по тях? Току-що чувам, че няма превод на английски язик.